съобщение, така че малко търпение. Вчера председателят обяви две тълкувания на правила 130, параграф 3 и правило 191 по предложение на Комисията по конституционни въпроси. В съответствие с правило 226, тъй като не са постъпили възражения срещу тези тълкувания, те се считат за приятие. Това беше съобщението.